Habt ihr mich alle verstanden? Gut. Ich bin noch im Amt, bis die neue Vorsitzende gewählt ist. Ich erkläre also die Sitzung für eröffnet. Добър ден! Напомням ви, че ще председателствам заседанието, докато изберем нов председател. Откриваме заседанието и първата точка в дневния ред е избор на председател и заместник-председател на нашата комисия. Трябва да изберем един председател, четирима заместник-председатели. Нуждаем се от 8 е, депутати, които да присъстват в залата, за да имаме кворум. Тук присъстват повече от 8 8 депутати, така че имаме кворум. А сега имаме кандидат за председател от НП, Дорис Пек, също така и а, бивш, замест... бивш председател, това съм аз. Също така трябва да кажа, че ЕНЕП ме предлага като нов кандидат и аз потвърждавам тази кандидатура. също така трябва да кажа, че има и други кандидатури освен а, моята. Също така съм а, попълнила моята а, финансова декларация, там няма никакви промени. А, ще проведем гласуването или чрез акламации, или чрез тайно гласуване. Така че нека да гласуваме. В такъв случай мога да кажа, че Дорис Пак е, е кандидат за председател. Моля ви да ми покажете чрез аплодисментите си дали сте съгласни да бъда преизбрана за председател. Добре. Благодаря. Е, по този начин приключваме първото гласуване. Аз съм преизбрана. Много ви благодаря за гласуването. Надявам се е, да мога да оправдая очакванията ви към е, мен самата. Надявам се да не ви пришпорвам прекалено много през втория законодателен мандат, тъй като това ще е последния ми мандат. Ще се опитам да бъда малко по-дружелюбна, но в същото време и да отстоявам позициите се. Сега, нека да преминем към избора на заместник председатели. Разполагаме с четири предложения предложения. Първото предложение е от зелените, госпожа Хелга Трупер. Ако няма възражения срещу първата кандидатура за първи заместник председател, всъщност всичко, което казвам за себе си, въжи за Хелга Трупер. Тя е а, а, подкрепена от своята а, партия, така че ако одобрявате, моля да аплодирате. Всъщност можем да кажем, че тя е преизбрана и сега вече е заместник-председател и по време на втория законодателен мандат. второто предложение за заместник-председател идва от ИФД. Тук имаме ново предложение за заместник-председател, италиански колега господин Фонтана. Господин Фонтана, дали искате да се представите с няколко думи, така че да се запознаем с вас по-отблизо? Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че до сега наистина работихме заедно с председателя Декастро, работихме по ОСП ОСП и други важни въпроси. Това е в комисията Агри. Сега имам възможността да работя в комисията по култура. Искам да кажа, че за мен е истинско удоволствие да съм тук сред вас сега и се надявам, че а, вие ще ме приемете по същия начин, както колегите от комисията по селско стопанство. Надявам се да имаме полезно и дълготрайно сътрудничество. Госпожа председателката няма микрофон. Тук е много важно да кажем, че духът на Европа се усеща в Комисията по култура, а не в Комисията по селско стопанство. Ако сте съгласни с избора на господин Фонтана, мога да покажете това с аплодисментите си. Добре, заповядайте тук. Може да се присъедините към нас на подиума. Следващото предложение за заместник-председател идва от левицата. Господин Биски за съжаление, той не може да присъства, защото е в болнични, но той потвърждава своята кандидатура, направил е всичко необходимо и е предложен от Обединената левица. Така че още веднъж искам да ви помоля чрез акламации да го преизберем. Много благодаря. Поздравления за господин Биски и му пожелаваме много бързо оздравяване. Следващото предложение е от либералите за заместник председател. Наш уважаем колега Лукегард, отново същите условия са посрещнати, той е изпълнил абсолютно всичко необходимо. Предполагам, че всички необходими действия са предприяти от него, така че ако обичате да го поздравите с аплодисменти за неговия избор. Благодаря ви. Сега вече имаме нов председател, заместник председатели на комисията. Умолявам всички да дойдат тук и да вземат мястото си на подиума. Надяваме се, че ще работим заедно плодотворно през следващите две години и половина, защото ни очакват много важни документи, много важни дела, през които да преминем в тази комисия. Много работа имам да свър... имаме да свършим, а сега нека да пристъпим към самия дневен ред. Точка втора е приемането на дневния ред. Ако няма никакви възможности, възражения към процедурата, която описахме в този случай. Приемаме дневния ред. На трето място, трета точка, съобщение на председателя. Само да кажа, че нямаме чешки, естонски, малтийски, шведски и словенски в превод. Нито пасивно, нито активно. Точка четвърта разпространение по интернет на аудиовизуални твороби в Европейския съюз. Това е едно досие, по което работи господин Кавада. Господин Кавада, вече говорихме за доклада по собствена инициатива, така че бих искала да ви помоля още веднъж да представите този доклад по Зелената книга на комисията, за да получим обща представа за тази работа. Фелиситасион! Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви и вас и на и вашите колеги за тази втора половина от мандат, която ни остава. Най- значителното явление през последните 10 години, без съмнение, това е заснемането на новия пейзаж в аудиовизуалните средства. Компютърната техника тотално промени нещата и днес си даваме сметка за огромното разширяване на предлагането на аудиовизуални творби, новите перспективи, новите възможности, които са както и за потребителите, така и за творците. При тези условия достъпа до изкуството и до културата е силно развит поради дематериализирането на съдържанието на творбите и разпространението на интернет, което разбира се води до много предизвикателства, за да се измисли един економически модел, който да отговаря на днешните действителности. И една добра новина, законното предлагане онлайн по интернет все повече се налага, което показва, че сектора най-после си дава сметка за огромните възможности, с които, които предлага цифровия пазар на творби на културата. И поради тази причина аз реших да се спра по-специално на въвеждането на общностни стратегии, които целят улесняването на развитието на предлагането по интернет на аудиовизуалните, е, аудиовизуалните турби, като се подчертава огромната роля, която Европейския съюз трябва да играе в изграждането, създаването на истински пазар на а, е, цифровите, а, е, дигиталните съдържания на творбите по интернет. Развитието на правната рамка трябва да улесни а, свободното движение на творбите в Европейския съюз и да осигури по-голям достъп на а, гражданите на Европейския съюз. Не трябва да забравяме огромното, огромното разнообразие и богатство на аудиовизуалните наследство на Европейския съюз и ние сме длъжни да вземем всички необходими мерки, за опазването и развитието на аудиовизуалните а, средства. Не искам да се спира много по въпросите, които са свързани с а, а, авторските права, които ще разгледа нашия докладчик Борис, който от, представи проблема от гледна точка на правото но ние признаваме всичките необходимостта и значимостта от това да бъдат защитавани авторските права и искам да подчертая, че е абсолютно задължително да се гарантира правна сигурност, европейска правна сигурност в, в европейското пространство, като се избягват всякакви ситуации на неравноправност, неравноправие, услугите онлайн и тези, които са не са онлайн. И като говорим за единия пазар, за разпространението на, на по интернет на творбите, а, ние трябва да спазваме а, културното разнообразие а, на нашия континент. Трябва да се развива економиката на културата, като се осигури а, дигитализиране с по-голяма амбиция, което да а, е отговорно и разпро... все по -разпро... да се разпространява, за да може да се създаде една европейска, европейската библиотека, европеяна. И аз поддържам усилията, които се развиват от аудиовизуалния сектор и кинематографския сектор в Европа, за да се развива тази норма ISAN, International Standard Audiovisual Number. за да може всяка творба да бъде е, с уникален номер, с нещо като генетичен код на всяка творба. Е, забелязвам също, че е, разширяването на, на, на признаването на страната по происход, така както е записано в директивата СМА, е плюс механизъм за борба срещу злоупотребите с делокализация е нещо изключително важно и необходимо. И мисля, че ние заедно трябва да работим, за да намерим едно, да осигурим по-важно място на образованието, за да може да присъединим, да насърчаваме наши новите поколения към, към творчество. Също така и образованието във връзка с медиите трябва да продължи, защото всички европейски граждани трябва да могат да придобият необходимите компетенции, за да си служат с компютъри, с интернет, за да може да се разпространява културата по интернет. Необходимо е доставчиците на услуги, аудиовизуални средства да могат да развиват с подходящи средства производството на европейски творби, по-специално с благодарение на техните финансови, финансови усилия и също така да запазват едно по-широко място за своите турби в интернет мрежата. Качеството трябва да бъде основно в аудиовизуалната производство и консолидирането на този сектор изисква много повече, много по-усилено е, сътрудничество между всичките заинтересовани страни и много по-сериозно участие на е, Европейския съюз. В този смисъл бих казал, че хронологията на медиите отговаря на едно общо, общ баланс на аудиовизуалния сектор и не трябва това нещо да се променя – но и то брутално. Но считам, че все пак могат да бъдат внесени някои корекции, адаптации в рамките на а, преговорите между заинтересованите страни. С други думи, не трябва да се, чу, да се разбива а, рамката, но трябва да се осигури по голяма гъвкавост за движението на турбите по интернет. Освен това, правата, авторските права са централизирани в ръцете на производителя, който нещо като е, единно гише. И ако аз съм за това да се въведе едно европейско право, право за възнаграждение на имащите съответните права, авторски права, не трябва въпреки това да това нещо да се налага чрез задължително колективно управление. Някои държави членки вече практикуват собствени методи на събиране на авторските права. И пак, за да се осигури, че този единен пазар да може действително да бъде създаден, е необходимо да се внимава за това дружествата за колективно управление да използват необходимите средства, които да са идентични, които да са уникални, еднакви Бих искал също да приключа своето изказване, като ви гарантирам, че аз е, няма да пропусна да настоявам върху необходимостта да се продължи една амбициозна медиопрограма, е, независимо от е, приказките, които чуваме по коридорите и които малко ни притесняват, но искам да кажа, че тази програма Медии ще продължи да съществува като специфична програма, която е напълно посветена на аудиовизуалния сектор. Това беше нещо като панорама на това, което искам да, да, да, да развия в своя проект за доклад, но независимо от това има още доста неща, които а, трябва да позадълбоча, да развия и в светлината на нашите събрания ще мога да ги развия. А, ще се събере с моите колеги. Е, ще се консултирам за мнение, за да може да обменим нашите виждания и благодаря, възползвам се да благодаря на колегите, които вече, вече се свързаха с мен, за да направят съответни предложения. И аз, е, разбира се, ще държа сметка за тяхното, за тяхното становище. Искам също, че е предвиден въркшоп е, и благодаря, че благодаря на авторите, на тези, които са го решили. На 28 е, февруари ще се съберат всичките производители в аудиовизуалните средства и всички колеги, които желаят, които искат да си кажат мнението. След няколко дни ще дам малко повече подробности. Разбира се, оставам на ваше разположение. И благодаря, госпожо председател. Благодаря, скъпи колеги. Благодаря, господин Кавада. Е, мисля, че това е една много широка програма, основа и мисля, че ще имаме... <laughs> Не, не има за какво да говорим. И сега... Е, благодаря, господин Кавада. Аз ще продължа на немски. Е, по-настоящем, ако трябва да се говори за предлагане онлайн на аудиовизуални продукти, е, веднага възниква един е, политически конфликт. Знаете, че наскоро Мега Upload беше затворен от американските власти миналата седмица и се говори за истински дебат около тази цифрова революция. Всичките възможности, които тя представлява, е, интернет представлява, всичките опасности, до които води. Най-напред искам да кажа няколко положителни забележки около тази цифрова революция – най-напред е увеличаването на възможностите, достъп до свободни, е, но и до защитени от авторско право творби. Това е едно, една отворен прозорец за, из, за израза, за творчеството. Е, съществуват, разбира се, и економически, економически изгоди. Бяха създани хиляди и хиляди работни места благодарение на тази техническа революция. В началото на 2000-та година виждахме нещата по различен начин, но сега вече има една нова революция с смартфон, с цифровите други средства. Но, разбира се, всичко това, колкото и да е удобно, предизвиква и някои проблеми, по които ние сме длъжни да работим. Изключително е важно да се разграничава информацията, която може да се обменя свободно. Не може да има политическа цензура, но когато се говори за творчество, за творби, може би нещата стоят по различен начин. Разбира се, трябва да се включи творчеството в тази цифрова революция, когато авторите са решили да споделят своите творби. Когато има творби в публичното пространство, това е никакъв проблем. Вече говорихме за това, когато беше изготвен доклада за Европеана. Но когато става дума за защитени от авторски права творби, нещата стоят малко по различен начин. И мисля, че ние заедно ще трябва да се споразумеем и да се постараем да защитаваме авторските права. Не може да разрешим а, обмена, прехвърлянето, особено в големи количества, почти в търговски количества, на защитени съдържания, на защитени творби. Трябва да направим така, че всички да разберат, че творците имат своята стойност – Става дума за творци, които живеят благодарение на своите творби. И това е нещо, което принадлежи на европейското разнообразие в областта на културата. Това принадлежи на, Ев... на Европа. Вече съществуват известен брой библиотеки, които се финансират от данъците и до тях имаме, разбира се, достъп. Нали? Е, може да се предвиди такава система. Съществуват дружества, които се финансират от данъците и които позволяват свободен достъп до творби, дори и някои, които са защитени. А що се отнася до цифровия пазар, ние трябва да имаме една нова, едно ново правно е, предлагане за музиката, например, съществува такова, такава рамка, правна рамка и може да се борим срещу незаконното сваляне на творби от интернет. През 2012 година има близо 70 оферти, законови оферти и вече доста напреднахме в тази област. Вярно е, че ние имаме нужда от регламентиран пазар на, на културните творби. Става дума също и за това да може да се възнаграждават авторите, творците, с стоиността на това, което те са създали. Ако някой автор иска свободно да пусне, безплатно да пусне своите турби, няма проблем. Но когато една трета от творците печелят пари, тук вече съществуват проблеми. И аз е, искам да кажа, че трябва да се избегне всякаква политическа цензура. Но, независимо от това, ние трябва да насърчаваме защитата на творците и на творбите, и това са съвсем е, различни неща. А, освен това искам да кажа и още нещо, тъй като вие сте французи. Знаете, че Адопи се обръща също крайните потребители. Дори, дори е, просто им отрязва интернет. И мисля, че е, за мен поне е по-важно да се борим срещу доставчиците, които печелят пари с препродажбата на такива турби, отколкото да се борим срещу потребителите. Разбира се, тук става дума и въпроси за цена. Трябва да се направи така, че дигиталното предлагане трябва да се разпространява с приемливи цени, с достъпни цени. Господин Кавада, вие говорихте също и за единния пазар, за вътрешния пазар, който може да бъде открит за цифровите, за дигиталната търговия, за дигиталното предаване, но трябва да се види какво, примерно, се прави в областта на музиката, например. Знаем, че а, тук англосаксонците са много силни в това отношение едва ли ще може да стане по същия начин с аудиовизуалните средства, примерно, по, ако искате, по езикови причини. Така че музикалната индустрия едва ли е пример, който може да го използваме. Няма да влиза в подробности, но ще имаме възможност и по-късно да говорим по този въпрос. Благодаря, госпожа Трупел. Драги колеги, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря. Благодаря много. Искам да благодаря на господин Капада за неговата презентация. Няма как да избегнем важната тема за авторските права, когато говорим по тази тема. Ясно е, е че авторските права не са в сърцевината на този доклад, но е, те са важен елемент. Трябва, разбира се, да разгледаме и други важни въпроси, свързани с аудиовизуалните средства за разпространение на информация. Доста подготвителна работа свършихме. Говоря за доклада на колегата Белет и за двойната система на аудиовизуалните медии. Това вече представлява едно богатство от натрупана информация, която може да ни помогне и при този доклад. Изглежда с политиката все изоставаме, защото технологическите развития са толкова бързи, че просто се задъхваме с законодателството. Трябва е, да помислим внимателно дали ограниченията, предложени в съобщението на комисията за предлагането по интернет на радиоемисии, е до, добра идея. Струва ли си а, е, вече да се говори за това или вече нещата са отишли доста по-напред? Що се отнася до обществените медии, те тъй или иначе спазват много строги правила, много по-строги от частните оператори. И е добре да имаме предвид, че и те трябва да вървят в крак с времето. Сега да поговорим за двойно аспект на аудиовизуалните медии. От една страна е, говорим за продукт, но от друга страна говорим и е, за култура. Е, така че не можем да разглеждаме е, аудиовизията така, както се разглеждат продуктите, ако щете, на, на хляба, на, на е, пазарите на хляба, на млякото и прочие. авторските права не могат да бъдат оставени на страна. Госпожа Трюпел спомена, че е добре да се претеглят тези е, всички е, въпроси и да има една ясна, проста система, която да може с лекота да се прилага в цяла Европа и да се защитават правата. Следващия въпрос – информираността – как можем да убедим хората, че културните е, продукти също имат цена и трябва да се плаща за тях? Добре е хората да са по-добре информирани за това. Още един важен въпрос – данъчното облагане. В тази област нямаме много голямо влияние, но все пак е добре да обърнем внимание и на този елемент, защото в Германия един вестник, който се купува от репа, има 7% ДДС. Но по интернет, просто защото метода на разпространение е по-различен, може да се наложи 19% ДДС. А всъщност няма разлика между вестника, който си купувате на хартия и този, който четете в интернет и сте го купили в интернет. Така че това не е най... Това в никакъв случай не отговаря на предложението на госпожа Трюпел за един интелигентен бизнес модел. Данъците са важни тук. При всички положения смятам, че възоснова на изготвения от вас проекта доклад и предложенията, които се правят тук в комисията, ще се постигне много добър, широко обхватен доклад. Очаквам да работим добре заедно. Господин Лохгар. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година на всички. Да, действително тази тема е изключително важна и интересна. Искам да благодаря на докладчика господин Кавада за отличната презентация. Темата покрива два от моите е, любими предмета и е, културата и вътрешния е, пазар са обхванати тук. Така че е, се радвам, че има възможност да се занимаваме и с двата въпроса по един балансиран начин, надявам се колегите ми докладчици в Сянка, са докладчици в Сянка, вече повдигнаха доста важни въпроси. Нека и аз да добавя няколко. Първо, трансграничното излъчване на предавания. Много е важно да има среда, която да позволява аудиовизуалното съдържание с лекота да преминава границите и да се отговаря на търсенето и от други, другата страна на границата. Това е важно не само с оглед на единния пазар, но и за да се допринесе за по-голямото културно многообразие. Нещо, което е много важно за нас тук в тази комисия. На второ място, фрагментацията. Трябва да намерим разрешение за фрагментацията на пазара а, онлайн – особено що се отнася до сложността, свързана с авторските права или по-скоро сложностите. В един идеален свят не би трябвало да се занимаваме с 27 различни режима. По-настоящем няма правни инструменти, които да се занимават с трансграничното прехвърляне на аудиовизуално съдържание и се надявам, че комисията ще може да предложи един добър модел за това. Знам, че те вече работят сериозно по въпроса и е добре темата да се обсъди и тук. На трето място. Възнаграждението. Важно е авторите на аудиовизуални произведения – да бъдат възнаграждавани за труда, ти, труда си, за да може да имат стимул да допринасят за културното многообразие. Внимателно следа и този въпрос и въпроса за авторските права от доста време и е, трябва да ви кажа, че е, е доста сложен въпроса, така че Сигурно и нашата работа ще е сложна, но се надявам, че ще е плодотворна. Очаквам да работим добре с господин Кавада. Благодаря. Благодаря. И аз искам да благодаря на Жан-Мари Кавада за отлично свършената работа по изготвянето на доклада. Предположенията, които чухме, вървят в правилната посока. Ясно е, че няма как е, авторските права да се обсъждат отделно, защото връзка има. Същевременно, по някакъв начин правилата, които въжат извън интернет, трябва да се прилагат и по интернет. Например, копията, които някой има право да си направи за частна употреба, е, са позволени извън интернет, но в а, интернет не е допустимо някой да си прави копие от моя филм. Що се отнася до обмена на филми, обаче, например, те вече не се броят като копия за частна употреба. И промените, е, разликите тук няма да е, се преодолеят е, от днес за утре. Това е ясно. Но от доста време просто ни липсват правила тук. И младите хора са свикнали без ограничения да ползват всякакво съдържание. Все пак нещата трябва да се променят развиват се нови бизнес модели, разни, развива се, а, възможност, развиват се възможности а, за заплащане, за ползване на съдържание и потребителите в интернет а, и а, компютърното поколение а, трябва да промени начина си на мислене. Разбира се, всичко това трябва да стане а, в рамките на здравия разум основа на предложението, направено от Жан Мари, смятам, че ще можем да проведем отлични а, разговори по въпроса. Господин Тевареш, благодаря, госпожо председател. Много е интересна тази дискусия. Вече става интересна. Повечето ми колеги повдигнаха най-важните въпроси, които аз исках да повдигна. Така че нека да се спра само на един конкретен въпрос. Това е въпрос, който според мен може всъщност да е свързан с следващата криза в производството, в създаването на съдържание по интернет. Проблемът на достъпа. Просто достъпът е твърде лесен потребителите могат да намерят всичко, всички аудиовизуални продукти, които търсят. Следващата криза ще е по-различна. Тя може да е по-скоро криза свързана с разпространението, а не е, с потреблението. Нека да ви дам пример. Миналата седмица Apple произведе три инструмента, които смятам, ще променят света на разпространението на съдържание по интернет за в бъдеще. Едно от тях е интернет книга. Е, книги или учебници, които да могат да се четат на iPad. Това са книги, е, които са много интересни, защото е, инструментът предлага възможност да се четат графики и всякакви други варианти на съдържание, което се обновява редовно. Тоест, аз ако публикувам един учебник, правя първо издание, после второ, после трето, обновявам съдържанието. А в този вид електронни издания един автор открива случайна грешка, която се е промъкнала в съдържанието на книгата, поправя, натиска един бутон и всички потребители вече разполагат с актуализираното съдържание на учебника. Следващият инструмент е инструмент, който се нарича iTunes University. Този инструмент е инструмент, е, който дава възможност хората сами да публикуват своите книги могат а, да публикуват книгата заедно с снимки и с интерактивни приложения. А, и а, тази книга влиза директно в магазина на Apple. А, мисля, че а, Apple си запазва 50-60% от а, печалбите, останалата сума идва директно при вас. И сега, мисля, че това е свързано с една кни... криза, евентуална бъдеща криза, която можем а, да избегнем. А, ясно е, че с само едно-две приложения като тези, целият свят може да се промени. Apple е фирма, която може да се окаже монополист на пазара на сам издата. И може да се окаже, че след няколко години просто няма да има други приложения, които да позволяват това. И какво ще стане? Apple ще има монопол на този пазар. те получават 50-60% от парите, които хората плащат за тези книги останалите отиват до авторите и е много лесно да си представим, че при такъв монопол ще е, се започнат всякакви отрицателни явления и злопотреби. Ще се фиксират цени и въобще ще има монополистко поведение. Ще се увеличат тези проценти. Ако до сега е взимал 60%, може в един момент да вземе повече и няма да има конкуренти, защото Амазон до тогава ще е бил избутен от пазара. Така че много внимателно трябва да разглеждаме всички нови приложения, които излизат на пазара, защото те могат да доведат до следващата криза в културния сектор. И още нещо. Самия факт, че тези книги могат да се публикуват от отделни лица може доста да осложни въпроса с номера ISBN. Много ще е трудно да се разпределят такива номера, ако хората сами публикуват книгите си и има огромен прилив на ново съдържание. Благодаря. Благодаря, господин Товариш. Много интересно изказване. Госпожа Маклафлин.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 Много благодаря. Благодаря ви, господин Кавада, и за вашето представяне във връзка с разпространението по интернет на аудиовизуални творби в ЕСЕ. Всички ние в тази комисия сме наясно с всички милиони средства, които се разпределят във връзка с тази търговия, но всъщност не всеки достъп е лош. И ние имаме изисквания от всички граждани да имат достъп до културното съдържание. Ние трябва да гарантираме, че използването на интернет предоставя не само предизвикателство, предизвикателства и нови възможности. Ние трябва да гарантираме гарантираме, че са спазвани авторските права. Не трябва да ги забравяме никога, особено когато мислим и за популяризирането на европейско съдържание. По-сложни стават нещата, когато получаваме разрешение във връзка с авторските права и когато се разрешават различните проблеми с притежателите на авторските права. Така че, може би, в този случай е много добре в европейската рамка да разгледаме намаляването на административната тежест, а също така и разходите, свързани с с цялата дейност не трябва да се поощряват лицата и гражданите да свалят съдържание незаконно. Може би, когато си мислим за тази трансгранична система полицеизирани, ние трябва да даваме различни решения, но същото време да не забравяме и териториалните лицензии разрешителни, които в момента се издават в паневропейския мащаб. Но очаквам публичните консултации на комисията и работата с господин Кавада и докладчиците в Сянка, за да продължим напред в тази дигитализация дигитална ера. Благодаря сега госпожа Санчес. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Каведа, който изложи на практика всичките аспекти, цялата проблематика. И както беше казано, много отдавна оставихме нещата да се разпространяват без правна рамка и малко като че ли изпускахме нещата. И Разбира се, днес сме изправени пред една ситуация, която е такава каквато е. Мисля, че нещата са доста сложни. Нормативната уредба на, е, е свързана в тази област, както и от както с политическите аспекти, техническите, правните и така нататък. Говореше за опазване на авторските права, за колективни лицензи е, и така нататък за развитието на културната економия, като се уважават, разбира се, авторите и турбите. И мисля, че решението не е, е изисква, разбира се, много е, усилия. Е, трябва едновременно да се обучават потребителите, да се обърнем също към младеща и към децата, които са бъдещите потребители. Благодаря. Скъпи колеги, сега давам думата на представител на комисията. Господин Жули, който, който реши за... Моля. Благодаря, казвам се Хеландови и съм от е, отдела по авторски права. Ние работим по зелената книга, която беше публикувана в съответствие е, с нашето споразумение с е, Генерална дирекция образование, култура и младеж и информационното общество. процеса по консултациите приключи на 18 ноември. Получихме около 200 отговора от различни заинтересовани лица, широк кръг заинтересовани лица, публични власти, граждани, а също така а, и онези, които наистина са ангажирани в авторските права, разпространители, а, представители на ИКТ, на индустрията по ИКТ дружествата за колективно управление на авторски права и така нататък. Сега обработваме отговорите по 27-те въпроса. Представете си 200 отговор на 27 въпроса. Отнема ни известно време и работим и по резултатите от консултацията и ще работим по тези резултати до средата на 2012 година. Документа по електронната търговия беше прият по-рано през януари и ние също така взимаме предвид случая с в съда на, Европейско, на Европейския съюз, свързан с Висшата лига. Така че ние разглеждаме и този въпрос, за да можем да предвидим своят, предвижим своята работа напред. На този етап не мога да кажа повече по този въпрос, но се надявам, че ще получим копие от уважаемия депутат Кавада. Благодарим ви за възможността да изслушаме дискусиите на Комисията по култура. Ще вземем всичко това предвид, когато изготвяме своят, своя доклад по резултатите от консултацията. Благодаря ви, госпожо Долби. Сега, въпросите повдигнати от нашия колега господин Тавареш е, по отношение на сам издата. Дали това е въпрос, който е възникнал по време на вашата сесия на въпроси и отговори, на вашия въпросник? Благодаря. Този въпрос не, не възникна като част от процеса по консултация. Консултацията а, беше по-тясно насочена към аудиовизуалния отрасъл и имахме някои коментари свързани с музикалния сектор, но много малко отговори получихме, ако въобще имаше такива отговори в връзка с печатарския отрасъл. Истински срама е това, срамота. Тоест, не можем тук да решим дали тази тема е важна за вас. Да, може би е важна за вас и е много важно, по друга страна, ние да чуем нова информация под формата на неофициален документ. Така че, дали мога да ви помоля да вземете това предвид, защото това е един доста труден въпрос само още един допълнителен въпрос по тази тема. Сега, доколкото разбирам, ако искам да публикувам нещо, в този случай трябва да си сътруднича с Apple. Трябва да имам споразумение с Apple. Тоест, трябва да имам iTunes и по този начин да използвам само компютър, произведен от Apple. Не разбираме така нещата в момента по отношение на издателския бизнес. Тоест, пиша книга, давам книгата на издателска къща и те притежават правата. След това книгата ми излиза и се разпространява във всички книжарници. Но не знам дали това означава, че трябва да се а, използва подобна процедура в а, всички случаи. Имаме Google, имаме Android, имаме други приложения в мобилния сектор. Така че тук а, можем да стигнем до един проблем с истински монополи в а, тази област и по този начин ще се стигне до изкривяване на конкуренцията и подкопаване на устоите а, на единия вътрешния пазар. Значи тук става въпрос наистина за пари и за бизнес, казва председателката. Но тук трябва да бъдем много внимателни, защото това не е положение такова, каквото не е във всички останали отрасли. Ако си спомняте, тук имахме едно изслушване, където ни гостува един писател и е, той каза, че му правим услуга, като казваме, ние защитаваме вашите права. Но ако той не може да намери издател за своите произведения, в този случай той казва, ми, в това отношение няма никакво значение какво става с моя продукт какво става, ако не мога да намеря екип, който да заснеме моят филм, ако не мога да намеря финансиране. Е, тоест, тук трябва да се е, вземат предвид много аспекти, когато говорим за всички тези проблеми. Трябва да разгледаме целия аудиовизуален сектор, защото това, което може да е добро за е, пълнометражните филми, може да не е добро за документалните филми. Малко се паникосвам, като мисля за всички тези въпроси, но сега давам думата на господин Кавада, ако иска. Е благодаря на този етап, само си записвам <laughs> забележките, които се правят. Добре. Добре, в такъв случай искам да ви благодаря още веднъж. Наистина имахме много интересни разговори. Очакваме с нетърпение и бъдещите обсъждания. Знаете, че имахме проблем а, заради комисията по правните въпроси, юри, които не искаха да одобрят нашия доклад, защото сметнаха, че става дума само за авторски права. Сега видяха, че въпросът е много по-широко обхватен и благодарим на господин Кавада за цялата работа по този въпрос. Сега стигаме до точка 5. Освобождаването от отговорност за 2010 година. Сега ще дам думата на господин Локегард. Благодаря ви, госпожо председател. Само няколко думи, защото мисля, че документа вече беше разпространен и всички депутати са се запознали с него. Тук става дума за процедурата, по която решаваме дали европейските средства са били разходвани правилно. проведохме задълбочено проучване на счетоводните документи, които бяха предоставени от Сметната палата във връзка с разходите, направени от всички институции. Проведе се съответния одит. След това парламента приема съответната резолюция, с която се обождава от отговорност. Това е идеята. Това становище почива на доклада на Сметната палата за 2010 година, което беше споменато от госпожа председателката. В допълнение също така ние разгледахме и годишните доклади на Генерална дирекция образование и култура и на другите генерални дирекции за 2010 година, както и различните дейности, свързани с изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. И така, какво открихме? Положителни за нашите изводи. Тук се казва, че трябва да има допълнително упростяване, по-голяма гъвковост на процедиране. И ако погледнем генерална дирекция ЕАК, виждаме, че има грешка под 2%. Това е много положително развитие Плащанията, редовните плащания са много важни за бенефициерите, разбира се. И още един въпрос, който трябва да се разгледа, е свързан с проверките по LLP трябва да се направи по-щателна проверка за липсващи документи при някои бенефициери. Много е важно комисията и националните органи да работят заедно, за да се намери най-доброто решение. Сега, като разгледаме документите на Генерална дирекция комуникации, там не видяхме никакви проблеми, свързани с освояването на бюджета. Тук имаме само една точка и тя е свързана с паневропейската телевизия. Няма да навлизам в подробно описание на цялата проблематика. Искам само да кажа, че без да се даде одобрение от съвета от парламента, комисията реши да приключи работа по този въпрос и смятам, че това трябва да бъде поправено. Това имам да кажа по бюджета, госпожо председател. Колеги, имате ли някакви коментари? Явно нямате. В такъв случай много ви благодаря, господин Локегард. А, да, комисията е тук. Извинявайте. Комисията. Заповядайте. Thank you. Uh, много благодаря. Само да кажа, че съм съгласен с казаното от господин Локегард, що се отнася до първите четири точки по отношение на образованието и културата. Наистина, ние положихме много усилия за опростяването, за подобрение на системите по контрол е, и вие приемате, че наистина те са много по-ефективни на ниво комисия. Също така сме съгласни и с това, че ние сме направили доста сериозен напредък по отношение на забавените разплащания с бенефициерите сега тук има една област, която можем да постигнем малко повече прогрес, това е първоначалния контрол, нещо, което а, така е одобрено и от агенциите. Само един малък коментар. А, тук искаме да кажем, че някои национални агенции правят прекалено много проверки, а, така че водим обсъждания, водим разговори с националните агенции, се опитваме да ги убедим да не правят проверки, които не са необходими, по-скоро да се насочат към инспекции, които наистина са належащи, но все пак сме съгласни, че има какво да се направи в тази област. Още един по-технически коментар във връзка с а, проектобележките от вашата комисия. Тук вие казвате, а, че тук няма материална а, грешка, поне а, Сметната палата не е открила нито една грешка в нашата област, но тук не трябва да се казва нещо само за нас, когато говорим за материални а, грешки. трябва да отчетем, че тук става дума за грешка на 2% за цялата група. Тук се включва и научно-следователската дейност, но както виждате от таблиците, няма нито една грешка, която да е открита в областта на образованието и културата. Сега господин Малц ако може да кажа нещо по точка 5. А, господин Белингер, извинявайте. извинявам се много. По точка 5 по бележките от господин Локигард. Президент. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз съм от е, групата за, по бюджета. Най-напред е, искаме да поздравим положителната оценка на докладчика относно изпълнението на бюджета за 2010 година и по, по-конкретно точка 5. Ние сме е, абсолютно в течение на тази точка, която беше повдигната докладчика. Нашия генерален директор господин Пълже миналата седмица потвърди на докладчика, че е, взема под внимание този проблем и по-специално ще предаде в е, най-кратки срокове всичките документи, които се изискват от докладчика по тази инициатива. Благодаря ви. Мерси, Благодаря. Господин Локегар, за един коментар по последния въпрос. Е, записах си вашите коментари. Имам въпрос свързан с проверките. Казахте, че има твърде много проверки. А, обяснете ми, за да мога да разбера нещата по-добре. Как може предварително да се знае кое е проверка и кое не е? Of... Поискахме от националните агенции да проведе определен минимален брой проверки а, преди дейността, по време на дейността и след дейността. И по тип проверки зададохме прагове, стандарти. И се оказа, че в някои ситуации някои от агенциите са надхвърлили тези прагове, направили са прекалено много проверки има обаче други е, агенции, които в е, някои области проверки са направили по-малко от искането. И така е, нямаме достатъчно добра, сравнима информация. Затова се опитваме да работим с такива предварително зададени стандарти. Господин Локегор, в такъв случай това не означава, че има злонамерено действие, по-скоро Става дума за технически въпрос. Не, не е злонамерено, най-вероятно. Просто е, изглежда не са достатъчно уверени националните агенции, за да направят само толкова малко проверки, колкото сме поискали. Благодаря много на господин Локигар и на господин Боранжер, ако произнасям правилно. На 31 януари е крайния срок за подаване на изменения, на това е съвсем скоро. А сега преминаваме към следващата точка – развитие на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз. Госпожа Бенераб Ату е докладчик по тази тема. Заповядайте. Мерси, мадам euh, Je... Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от това, че ми беше дадена думата, както колегата, за да пожелая е, най-големи успехи на всички. Уважаеми колеги, исках да се занимая с редактирането на това становище, защото тази стратегия, която беше започнала преди три години от комисар, европейския комисар, открива много интересни перспективи за проекта на сътрудни, териториално сътрудничество на децентрализиран принцип, което ми изглежда, че е съвсем, съвсем нормално. Госпожо, ако може малко по-бавно, извинявам се пред преводачите. И така, целта на макрорегионите всъщност е да се структурират е, логично свързани е, групи от територии, за да могат да сътрудничестват, те да сътрудничестват на локално, на местно равнище, за да се решават проблемите, които възникват. Тази стратегия вече се беше изпитана в Балтийско море през 2009 година и в е, региона на Дунава през 2010 година, където е, способстваха за е, сътрудничеството най-вече за решаването на економически и екологични проблеми и съставляват много интересна рамка за определенето на приоритетите на програмите, на европейското финансиране и ще бъде много интересно да се помисли за потенциално развитие на тези микрорегиони в цитираните зони, в области на дейност, които са по-разнообразни, както и в някои други региони, където има силен потенциал за развитие. Е, тази стратегия е много подходяща е, и мисля, че е много важно днес да поставим ударението върху е, тази, тази система. Един, нали, конкретни басейни, които се характеризират с обща култура и обща история. И ние трябва да развиваме нови политики, активни политики на добросъседство. Независимо от многото общи предизвикателства, ние е, виждаме, че нещата в е, сътрудничеството и взаимната връзка, като че ли доста трудно нещата, е, върват нещата. Липсва като че ли необходимата политическа воля, която би могла да способства за развитието на този въпрос. Перспективите ще бъдат да се а, е, способства за споделянето, за а, е, споделянето на културата и, взаимното разбирателство между а, е, в областта на Средиземноморския басейн, например, и да се борим срещу тенденциите на затваряне на което се, тенденции, които се отбелязват в някои страни, от двете страни на Средиземно море. За мен според мен е много важно да имаме един подход за развитие на гражданското общество, за изготвяне на съответните политики в тази област. На второ място е необходимо да се засили културния обмен и в областта на образованието и да може да участват страните от южната част на Средиземно море, да участват в тези области. На трето място е да се насърчава движението на студентите и на, учителите в този регион а, като а, разбира се, а, това нещо изисква и политическа воля. И така може да развием една, един регион на развитие, на творчество и на, споделено, на споделени успехи. Е, нямах възможност да развия някои е, конкретни проблеми, да, да, се занимава с е, по-големи подробности, но очаквам от ваша страна със съответното сътрудничество, вашите идеи. Искам също да се възползвам да кажа, че комисията Комисията по културата е, участва и е, моя колега Франсуа, който за съжаление е болен, който също е докладчик по тази същата тема и който без съмнение ще добави много интересни елементи по проблематиката, свързана с макрорегионите. Благодаря ви и искам и очаквам вашите коментари. Мерси. Синьос Кория. Благодаря госпожо председател. И искам да ви поздравя за вашето преизбиране на тази длъжност и слушах много внимателно моята колежка. Аз също бях в комисията, която беше компетентна по този въпрос. Комисията по регионалните въпроси. Мога да ви кажа, че в тази комисия се разгледахме е, регионите около Средиземно море. Вече знаете, че съществува една процедура за макрорегионализация в е, около Адриатическо море е, и въпросът беше дали е, трябва да се създаде също един западен регион, т.е. да има два микро, макрорегиона в Средиземно море, източен и западен, или пък само един. Мисля, че в това отношение Комисията по културата може евентуално да излезе с някакво становище. И предполагам, че моята колежка госпожа Бенрабату ще има съответно някаква идея по този въпрос, но разбира се, може да се. Всеки може да каже своето становище, но също може да дебатираме по този въпрос. Напълно съм съгласен с това, което каза колегата. Макрорегионът Средиземно море е основен. Това е едно това е изключително важно, както за страните, които са на брега на Средиземно море, но и също така и за другите държави членки на Европейския съюз, но също така е важно и за страните, които са извън Европейския съюз. Така че този дебат, дали ще има един макрорегион или два, това е въпрос, на който трябва да отговорим в рамките на този мандат. Да, и само един е, кратък въпрос за докладчика, защото това е един сложен въпрос. Дали е предвидено да се, да се консултира страните, които участват в е, тази макрорегионализация? Защото Средиземноморски макрорегион е ясно какво е. Все пак е, дори съществува и езикова близост между някои държави в този регион. Аз съм участвам в Рулат. И искам да зная дали има нещо сходно, дали Тук е въпросът да видим за какво говорим. Нали, все пак ще трябва да изслушаме, да изслушаме страните, които ще участват в това. И под каква форма ще участват те. Благодаря. Това е един много важен, много важна тема. Аз съм от комисията Режи и много мислим по този въпрос системата, ако може да се говори за система, системата от макрорегиони, ми се струва, че е един много характерен пример за една политика, която ще позволи да се координират различни европейски политики. Макрорегионализирането не е програма. Това няма да се възползват някакви допълнителни финансирания, но тези макрорегиони ще се изградат около общи проблематики. И действително смятам, че е, ние вървим в две посоки в Средиземно море. Това ще е една политика, която ще трябва да може да обедини около общи проекти различни фондове, било то кохизионни фондове или от някъде от другаде, от други програми. И до този момент, поне до сега, нещата са се организира е организирало около проекти, структурни проекти, и мисля, че вече е време да мине към по- човешки неща, към програми, които са по-близки до хората, като да говорим за култура, за образование. Госпожа Бенарабату е, говореше за политиката на добросъседство. Мисля, че това е един, една добра възможност да интегрираме тази политика на съседство в тези макрорегиони в, е, за развитието на културния диалог, което е изключително важно. Благодаря. V prvom rade by som sa ešte aj ja teda zablahožila našej pani predsedničke. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви поздравя за вашето преизбиране. Нека да поздравя и госпожа докладчика. Мисля, че докладът е много добре структуриран. Аз не съм член на Комисията по регионални въпроси, така че може да задавам и малко наивен въпрос, но все пак, защо се занимаваме с точно тази тема? Защо тук, в тази комисия? И ако ще говорим за културно сътрудничество на регионален признак, тогава нека да говорим за цяла Европа. Нека да се опитаме да осигурим взаимна свързаност между нашите програми и програмите е, от политиката за добро съседство, за да може хората, особено младите и особено в Централна Европа, да се възползват от тези програми, които са им на разположение, защото така техните райони ще се развият по-добре. Благодаря. Госпожа Неведалова е, зададохте въпрос, всъщност тези две неща не се изключват. Това, че говорим за Средиземноморието, не изключва другите е, региони. Просто говорим по тази тема, защото а, бяхме свидетели на арабската пролет. И а, е, тази арабска пролет разцъфна в едно горя, горещо лято. И е добре да помислим за културното сътрудничество. Именно за това сега е момента да поговорим по тази тема. Не ни трябват нови инструменти. По-скоро трябва да разширим обхвата на инструментите, с които работим сега. И ще го направим в политиката за добросъседство. Все пак е много важно да се занимаем е, съсредоточено именно с Средиземноморието в момента, защото Хората от другата страна на Средиземноморието очакват това от нас. Те очакват да видят, че е имало полза от революциите там. Инструментите, с които разполагаме ние в Комисията по култура, са едни леки инструменти. И в крайна сметка не можем да си измислим нещо ново, не можем да налагаме нови програми, но е много хубаво това, че идеите развити тук могат да бъдат предложени на Комисията по регионални въпроси. Има ли някой от комисията, който би искал да се изкаже по тази тема? Заповядайте, госпожо Бенрапато. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до значението на това да не работим сами, беше споменато какво стана в Евролат. Аз самата съм в е, групата Евромед и работим заедно и много важно. И затова исках да направя връзката с... Е, иначе две страни или една страна, два... мисля, че координацията е по-важна. Два, два пола ще бъде по-логично, при условие, разбира се, че има връзки, се установят връзки, защото поне за мен а, е, има мислители, които са много отдавна, още средизем, от е, средните векове, са мислили за това обединение на Средиземноморието. Благодаря. Апропо, докъде е стигнал проекта на, Ев, на Евромед? Средиземноморския университет. Има една работна група с госпожа Крацка, и този университет в Словения в момента, но има и също един проект в ЕС в Марокко, който в момента се развива. И мисля, че вървим към установяване на една мрежа такива университети около Средиземно море. Това би било много по-логично. Благодаря. 31 януари е крайния срок. И може да приключим работата по днешната И тези, които не са поканени на събранието на координаторите, могат да отидат да пият едно кафе навън. Hast du gesehen, der